Sorry. Много ви моля. Нека започнем нашата работа. Моля, правете местата си. okay. And okay. so, dear colleague, we can start now. Започваме, колеги. Започваме с приемането на дневния ред. Ако нямате възражения, точка първа ще се счита за прията. Преминаваме към втората точка. Има ли наблюдения във връзка с протокола от 12 ноември? Ако няма забележки, продължаваме нататък. Трета точка съобщения. Първо, имаме превод на италиански, немски, английски, френски, български, румънски, чешки, полски, испански, гръцки, унгарски, естонски. Нашето заседание, както винаги се предава на живо по интернет, Искам да ви кажа няколко думи за решението на координаторите от 12 ноември. Те са изпратени на всички членове на комисията по имейл. Те ще бъдат прияти официално, ако няма възражения. Искам да приветствам с, с добре дошла новия член на нашата комисия, госпожа Тереза Хименес Барбат от групата Ауде, която замества госпожа Маура Барандарян. Добре дошла. Привет, пожелавам ви ползотворна работа. Няколко съвсем кратки наблюдения и съобщения. Първо, в Страсбург, Страсбург с някои колеги, те не бяха многобройни, но разговаряхме с, с разговаряхме по въпроса за културното наследство заедно с колегата Андрея Коцолино. Много интересна среща, която ни даде актуална информация за катастрофалната ситуация с обекти на наследството, разрушени в Сирия. При нас беше доктор Личемус. Мус, той е археолог, който е в изгнание в Франция. Той отправи няколко предложения, които отразяват общата позиция на две асоциации. Те обединяват всички сирийски археолози. Видяхме как изглеждат обектите преди и след. Поне 12 обекта са били или изцяло разрушени, или сериозно увредени. Беше отправено предложение към делегацията за връзки с страните от Машрек. Предлага Предлага се създаването на кризисна група, която да включва сирийски европейски експерти, които да обмислят какво може да се предприеме. И сега, и когато конфликтът един ден приключи, трябва да се подготвим аз изразих е, нашата готовност да помагаме. В крайна сметка се взе решение да се обсъди възможността и комисията очевидно ще участва да работим заедно. Нашата е, комисия, делегацията за страните от Машрек и на Магреб, като си има предвид, че имаме доклади, които обединяват тематиката и на двете делегации и комисии. По-нататък представен е кратък доклад за неодавнашната мисия на Комисията по култура в Флоренция през септември месец. Работи се по идеята за създаването с подкрепата на комисията и парламента за нов, нова школа, нова виш, виша школа за транснационално управление. Мисля, че това е интересна област. Искам също така да кажа някои думи за една много важна друга среща на 3 декември. Благодаря на колегите, които участваха. 23 колеги участваха, 17 титуляри. и 6 е, е, заместници. Присъстваха 18 национални парламентаристи и представители на 12 страни. Искам е, да кажа, че на тази, че тази конференция беше много плодотворна по различни причини. Там беше изразена нашата готовност в националните европейски програми да се застъпи темата за политиката по отношение на младите. Е, много парламентаристи ни казаха, че за първи път разговарят с колеги от е, други страни. Освен това, Младежкия форум, Европейския младежки форум ни благодари за това, че се отнасяме много сериозно към структурирания диалог. Тук виждам колеги, които обсъдиха доклада за младежите. Всички ние сме съпричастни към тези въпроси. Представителя на Люксембург ни напомни, че на последния съвет е представен доклад съвета не само за младежите, но и по-общо по темата участието на младежите в демократичния живот, имайки предвид радикализацията, отчуждението. Очевидно има дистанция, отчуждение. Всички сме съгласни с това и поискахме съветът да инвестира повече в програми насочени към тази тема. Друг аспект, който се очерта е необходимостта да се инвестира повече в образованието, да сред мигрантите и Люксембургското председателство казаха, че са направили предложение да не се изчислява в, в, в пакта за стабилност разходите за образование. Това предложение е възприето от няколко страни, като Италия. Още нещо, което смятам, че е важно е, че ние поставихме акцент върху междукултурния диалог, включващото образование. Беше казано, че економическата криза предизвиг... довела до висок процент младежка безработица. Това предполага възприемането на холистичен подход т.е. да се да има гара, младежка гаранция още нещо, което според мен е важно, е да се признае правото на пряко участие както на европейско ниво, така и на национално ниво. Само три младежки съвета са подготвени, са включени в подготовката на младежката гаранция. Комисията като че ли не прояви много силен ангажмент, да, те споделят идеите, но бихме искали нещо по-обвързващо. Още нещо, което е много важно да се напомни, едно от нещата, които са важни да се напомнят, е, че ми се струва, че трябва да се е, работи за програми, които заедно с университетите и другите учебни заведения да се види как да се реализира нашата идея за по-добър прием в образованието и в това число и сред беженците и мигрантите. Не е ясен какъв ще бъде ангажимента, но се надяваме това да стане реалност. Също така ангажимент към стратегията 2020. Добре. Искам да кажа също така, не искам да говоря друго. Може би трябва да изпратим бире да има по-добра връзка с националните парламенти и да видим по какви по какви теми да продължим да работим. С това ще приключа моите съобщения и искам да кажа, че тук присъстват група посетители. Те са в дъното на залата. 26 млади активисти, политици от Българската социалистическа партия по покана на господин Момчил Неков. Благодарим ви за това, че присъствате на нашата работа. Веднага преминавам към доклада, който трябва да гласуваме, тъй като списъкът за гласуване е доста дълъг. Можем ли да преминем веднага към доклада на Джули Уорд по ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образование – на 23 октомври беше крайния срок за внасяне на изменения. Брой на измененията беше 189. Благодаря за усилията за постигане на компромис. Благодаря и на докладчиците. В сянка, Джули Уорд, искате ли да кажете няколко думи? Благодаря. Искам да изразя благодарности на персоналът на секретарията, както и на моя собствен персонал за работата, която извършиха, а също и на различни асоциации на гражданското общество, които се тревожиха по въпроса и поискаха да допринесат към доклада с един практически подход, защото те са всъщност тези, които работят на терена. Така че благодаря ви за помощта. anzi penso che sia тема tema крещенте. Мисля, че това е тема с нарастваща актуалност. Преминаваме към гласуване. Всички ли си носите картите? Параграф 1, компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Измерение 45. За? против, въздържали се, приема се. 46. За, против, въздържали се, отхвърля се. 47. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 на следващата страница. е, на Ернест Марагал. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 60 изменение. За. А, извинявайте, поправя се председателката. Разделно гласуване. Първата част на 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 не, има устно изменение на колегата Здравоевски. Благодаря, госпожо председател. Искам да допълня малко текста. Мисля, че трябва да говорим за ранното интегриране на тези а, общности. Съгласни ли сте, каза председателката? Добре. 61 са против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въз... Приема се. Те вече компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100 за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 Изменени 115 на господин Неков. За. Против. Въздържали се. Приема се. 116 разделно гласуване. А, имате възражение по 115. Гласуваме електронно. Гласуваме електронно 115 изменение. Край на гласуването. Моля, гласувайте. Работи ли машината? Ще трябва да повторим гласуването. Моля, гласувайте сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването.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 Против? Въздържали се? Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. 130 изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 17. За против, въздържали се, приема се. Компро... Не, изменение 142. Разделно гласуване искано от НП. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 148 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 149 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 154 изменение за, против, въздържали се, приема се. 155 за, с устно изменение от Ернес Марагал и Хелга Трюпел. За, в това устно изменение се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 175 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 181 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сто изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Гласуваме 183-то изменение. Гласуваме. Всички гласуваха вече. 15 за, 12 против. Приема се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 26 на следващата страница за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 194 на Жуло с устно изменение от Марко Жуло. Гласуваме заедно с устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 197. За. Против. Въздържали се. Приема се. 198. За против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. 18 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 изменение Двайсто изменение за против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. 29 Разделно. Разделно гласуване тук. Първата част поискано разделно гласуване от докладчика. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се, но ще го проверим електронно. Гласуваме електронно по втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37. За. Устното изменение, да, с устното изменение 37, заедно с устното изменение. Кой е за?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 Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за, 5 против и няма въздържали се. Поздравление за Джули. И на всички докладчици в Сянка и на секретарията. Джули, бихте ли казали е, поне на дома? Бихте ли казали нещо? много се радвам. Много усилено работихме. Важна работа свършихме. Когато първоначално беше представена идеята за този доклад, беше точно след лятото. Много неща се бяха случили, което означава, че значимостта на доклада, препоръките по този доклад, консултациите по него – сега всъщност се оказват много по-важни, отколкото беше в началото на работата ни. И това, което ви призоваваме да занесете доклада в държавите членки, да го представите пред съветите по образование и за младежта. И докладът трябва да бъде приложен на практика. Хората трябва да имат някаква вяра в това, което ние правим тук и да съществува по-голям междукултурен диалог спрямо това, което просто декларираме като добри практики. Трябва да го направим, защото фундаменталните ни ценности са заплашени и ние трябва да гарантираме живот в едно а, съвместно мирно общество. Благодаря. Грация, Джулия, anche per questo. Благодаря, Джули, и за този ангажимент. Действително сме в много важен момент, който предполага да обсъждаме тези тема. Не само на европейско и на национално ниво. Искате да добавите нещо? Исках само да се извиня за това, че няма да мога да остана. Аз съм много активен член на тази парламентарна комисия. Образованието и културата са ми били винаги близко до сърцето, но в моето избирателен район имаше много наводнения, така че аз съм тук тази седмица и бих останала, но сега трябва да си тръгна, тъй като районът ми беше засегнат е, изключително тежко. Председателката, изразяваме солидарността си с вашия регион. Гласуването на доклада ще бъде през март. Сега преминаваме към последващи действия във връзка с стратегическата рамка за европейски търговско сътрудничество в областта на образованието и обучението. Докладчикът Краснодепски е тук. Темата за нас е стратегически и в светлината на събитията трябва да проверим дали приоритетите на нашата комисия се споделят от всички. Дали може би трябва се налага да подсилим, да, заси, да заострим вниманието си към някои теми. Докладчикът ще представи своя проект на следващото заседание през февруари. Гласуването ще бъде през април. Тоест, днес си имаме възможност за първа размяна на мнения и ще дам веднага думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви представя някои от основните идеи, които смятам да включа в този доклад, след като направих един подробен анализ на темата. Наистина, този, тази тема е от огромно значение. Но не бих искал този доклад да остане само една, един скелет от добри намерения. Има много проблеми, на които трябва да потърсиме решения, като ранното отпадане от училище, ниската грамотност сред младите. Така че а, ние имаме намерение да изработим един доклад, който да не бъде обща, а наистина да подплати стратегическата рамка 2020 и да отправим един критичен поглед към тази програма. Днес разполагаме с малко време, затова ще се спра на три теми, които смятам да обсъдим и очаквам вашите коментари. Първо, първата част на моята доклад ще е, направи преглед на организационната структура на доклада. Живееме в една променяща се действителност, свидетели сме на промени. И това беше обсъдено и в работната група. А, имаме намерение, знаете, знаете, всички знаем, че имаме намерение да създадеме нови работни групи, но смятам, че състава на тези работни групи трябва да се промени, тъй като образованието е от огромно значение. Трябва да видим по какъв начин можем да свържем образованието с семейството, каква да бъде ролята на а, родителите и би било хубаво да има представители на различните заинтересовани страни в тези работни групи. Също така, друг, друг проблем свързан с прекаленото използване на количествените показатели, а струва ми се, че трябва да наблегне много повече на качествените. Да, лесно е да се лесно е да се отчитат нещата в а, количествени а, показатели. Знаеме, че много страни усъвършенстват показателите си. Аз лично добре познавам различните области, които разглеждаме, защото съм бил преподавател. Но Струва ми се, че е хубаво да преразгледаме същността на показателите. Струва ми се, че образованието трябва да бъде много по-насочено към на уменията, към професионалните, практическите умения, които са много полезни при в а, професионалния живот. Така че, значи, първото, както казах, първото трябва да бъде преразглеждането на стратегическите основи на доклада. Второ, качеството на образованието и обвързаността между образованието, едно висококачествено образование и пазара на труда. Целта ни е колкото може повече да бъдат а, а, образованите млади хора, да имаме поне 25% висшисти, но те да могат след това да намерят подходящата работа, работа, която да отговаря на техната, на тяхната квалификация. А, също така проблемите свързани с процес от Болония и да се попълнат различните празнини а, чрез оценка, за да може в последствие тези пропуски да бъдат а, поправени, запълнени. Също така да се спреме на фрагментацията на а, процеса на обучение и образование. Преразглеждането на процеса на Болония трябва да бъде също така критично настроен, да видиме доколко можем да се отървеме от бюрократическите пречки, от прекалените административни пречки, свързани с процеса. Очаквам вашите коментари по въпроса. И третият аспект, на който искам да се спра, и нашата председателка го засегна вече, става дума за един проблем, който, с който по който говорим от години и години. Става дума за образованието на по-малките деца, включването на децата на мигрантите в образователния процес. Това е един проблем, който ще бъде все повече и повече на дневен ред. Става дума за децата на мигрантите от Северна Африка, от Близкия изток, но включително и на хората, които се, се мигрират вътре в рамките на Европа. Децата на мигрантите се сблъскват с доста големи пречки в образователния процес и не само децата, включително и възрастните в процеса на обучение изпитат по-големи трудности. Всичко това може да се реши чрез един по-съвременен подход към междукултурния диалог, начини за, иммигрир... за интегриране на мигрантите. Понякога те се задържат кратко време в дадена страна. Така че това също поставя известни проблеми. Така че трябва да видим по, по, по какъв начин те могат да бъдат интегрирани в процесите на преподаване на специфични национални ценности. Това са трите основни аспекта или е, теми, които смятам да включа в е, доклада си и се надявам, че така приемате общата структура, която предвиждам. Очаквам вашите коментари, които ще ми бъдат от помощ и ще ми помогнат да, да разгледам и да разбера всички тези а, аспекти от по-различен ъгъл, може би. Естествено, в доклада не можем да включим всичко, но... Но... Целта е да изготвим един доклад, който да отразява нашето виждане за бъдещото на образование. Благодаря. Аз споделям подхода да бъдем по-целенасочени и фокусирани и също така да интегрираме приоритетите, които сме набелязали. Това трябва да бъде насоката на работата с докладците в сянката и взаимодействието с, с Европейската комисия. Сега бих процедирала последния начин. Имаме 30 минути за въпроси и отговори. И затова първо ще дам думата на докладчите в сянка и след това на останалите, които пожелаят. Разбира се, и координаторите ще имат думата. Ще помоля координаторите да не се разпростират в повече от 3 минути, а останалите една-две минути. Чети, петима колеги са се записали за изказване. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да ви се извина, защото ще трябва да напусна заседанието, тъй като съм докладчик в комисията ЕНВИ, но ще се върна пак. Сега, искам да кажа няколко думи по доклада, проекто доклада на господин Краснодепски. По принцип съм съгласна с структурата, че прав сте, че трябва да разглеждаме целите и и от количествена, и от качествена гледна точка. Количествените показатели трябва да ни помагат да определяме по-добре целите. Прегледа на стратегическата рамка доказва, че като цяло качеството на образованието се подобрява в някои области, разбира се. Така че от една страна наистина трябва да има качеството. Да, качеството по-трудно може да бъде оценено, затова тези показатели трябва да бъдат много прецизни. Колкото до интеграцията, това е един, една много злободневна тема и мисля, че можем да я разгледаме в по-разгърнат вид, аз бих предложила да наблегнем по-скоро на развиването на личните умения, за да помогнем наистина на всеки отделен индивид да се интегрира личната развитието на личните и професионалните умения са, зависят, разбира се, и от контекста на всяка страна и трябва да наблегнем и на това. Гал. Сега колегата Гал. Вие поискахте ли думата? Благодаря. Госпожо председател, най-доброто на този етап може би ще бъде да продължим работа по доклада с повече внимание към детайлите. Надявам се, че ще имаме възможност да разговаряме с докладчика. На този етап искам само да кажа, че системите на образование в Европейския съюз се в началното и гимназиалното образование все още не са европейски в истинския смисъл на думата. Те са национални системи. В някои случаи, разбира се, Не знам дали това е специфика, но би било много полезно да направим така, че между системите да има сближаване. Не казвам, че Европейския съюз трябва да поеме върху себе си правомощията в областта на образованието, но мисля, че има потенциал за сближаване. Виждаме, че системите за образование са доста различни. Не смятам, че е редна чак толкова голяма обособеност. Приете процеса от Болония, функционира еразъм, е, но в е, училищното образование нямаме нито Болония, нито еразъм. И смятам, че тук трябва да има напредък. Мисля, че трябва да се създаде някакъв постоянен е, критерий, някаква система за акредитация, за качество, за подготовка на учителите. Има много области, в които можем да дадем европейска добавена стойност на системата за образование. Аз мисля, че това е ключът към изграждането на една европейска система. Благодаря, много е и интерес на тази гледна точка. Аз я споделям напълно. Колегата Либачка има думата. Благодаря. Няколко коментара и предложения с, с позволението на господин Краснодепски. Аз мисля, че проблемът не е само в качеството. Има нужда от формални критерии. Господин Краснодепски говори за представителство на родителски организации. Имаме представители на учениците, на родителите, на учителите. Това е класическия триъгълник. Що се отнася до процеса от Болония, не дейте да смесвате процеса от Болония с оценката. Това са различни неща. Е, и има какво да се направи, за да се адаптира процеса от Болония към създаването на европейско пространство. Ако успеем да направим е, това, ще постигнем успех. Най-сетне, не знам е, дали господин Краснодепски би бил съгласен, като че ли не говорим достатъчно за промяната в парадигмата в е, учебните програми. Всъщност е, би трябвало да подготвяме младите хора за пазара на труда. Е, сега като че ли парадигмата е насочена към изучаване, към заучаване, може би има нужда от някакво творческо приложение. Когато говорим за потребността от образование и обучение, трябва да кажем, че системите за образование носят отговорност за начина подготвяме младите хора за пазара на труда. Така че имаме тези две идеи, които не бива да се смесват. Не може да се очаква от нас да излезем с рецепта за това как всеки млад човек да си намери работа. Ние подготвяме младите хора, но не им даваме рецепти за намиране на работа. Председателката. Благодаря колегата. Чунти си има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм нов член на тази парламентарна комисия. И ако този въпрос до сега е бил обсъждан, искам да се извиня за ако ще кажа нещо, което вече е било казано. Искам да съм активен член на тази комисия и след като изслушах докладчика и след като прочетах решенията на съвета по този въпрос, решението от май 2009 година, ще споделя някои мисли и ще повдигна, може би, някои въпроси. Ще изразя и своята лична гледна точка. Що се отнася, какво бих искал да видя в доклада? Първо, какво бихме искали да обсъдим? Положението на образованието и координацията в областта на образованието на европейско ниво. Ако това е така, трябва да сформулираме приоритети. Тези приоритети трябва да се формулират в съответствие с сегащата ситуация. Или пък използваме за основа Лисабонската стратегия – тя, както знаете, драги колеги, беше разработена от Европейския съюз през 2000-та година стратегия, която се провали. И като депутат от предишния мандат трябва да кажа, че не сме направили оценка какво направихме с целта за това Европа да бъде най-конкурентната економика до 2010 година. Да продължим нататък, този въпрос няма да се реши с този доклад. По-нататък. Прията е стратегията 2020. Всичко това е в контекста на финансовата криза, която има своите последици. Тя повлия върху образованието, обучението, особено в някои страни. И вторият въпрос, който аз повдигам е следния. Докладът отразява ли тези проблеми? Трето. Кризата имаше драматични последици за образованието, особено в някои страни, особено в моята страна Гърция. Ще спомена само два симптома, тъй като говорим за качество. Първо, съкръщения. Съкръщения в е, общественото образование. Резултатът е, че университетите и гимназиалното образование пострадаха сериозно като качество. Това е свързано и с следващия въпрос, който искам да повдигна. Повишава се средната възраст на учителите, тъй като няма но млади учители. Всичко това е свързано с финансовите ограничения – Обсъждал съм този въпрос с други колеги и знаем, че това е проблем. Ще отчетем ли този а, проблем, когато обсъждаме качеството на образованието? Не бих искал да навлизам по-подробно в тази област. Но въпросът е много сериозен и Докладчикът даде обещание, че ще се опита да отрази текущата ситуация. И накрая, може би с една иронична нотка. През 2009 година говорихме за координация в образованието в Европа и резултата, драги колеги, както знаете много добре, е, че в страните от Южна Европа имаме вишисти, които напускат и отиват в северните страни. Това координация ли е според вас? Не смятам, че това е била нашата цел. Ако най-добрите умове, които са били подготвени в страните, напускат страната си и отиват в други страни, това не е координация. Докладът е амбициозен. Извинявайте, ако съм казал нещо, което вече са обсъждали. Обещавам ви обаче, че когато обсъждаме този доклад, аз ще бъда по-конкретен, за да се повиши качеството на доклада. Благодаря. Въпросите, които повдигнахте, са важни. Освен това е много ценно това, че се изразяват различни гледни точки. Трябва да се обърне внимание на инвестициите в образованието и обучението. Това не са разходи. Това е инвестиция. Благодаря. Аз искам да реагирам на докладчика ние трябва да прочетем внимателно доклада, за да бъдем е, прецизни няколко думи, без да повтарям това, което казаха колегите. Съгласен съм с акцента върху някои въпроси, да не говорим за всичко, за да покажем, че сме, че имаме ясни приоритети за да не разработим един самоцелен доклад. Второ, ако говорим за качество днес, ние трябва да очертаем ясно тематиката и проблематиката. И искам да повторя това, което каза доклада, да взаимоотношения между качество и индикатори очевидно имаме нужда от показатели и да ги подберем внимателно, за да няма повторяемост. Що се отнася до перспективата, аз съм съгласен с това, което беше казано. Знаем какви са, ограни... какви са правомощите на Европейския съюз в тази област. Те са ограничени. Можем да настояваме за някакво сближаване на образователните системи. Тук колеги говориха за Болония, за Лисабон и аз ще спра а, до тук, но само бих а, добавил а, основното образование и го казвам а, в а, връзка с а, подготовката на европейски граждани мисля, че в контекста, в който живеем, не би трябвало, е казвам го малко провокативно, не би трябвало да имаме предвид само пазара на труда. Да, е, образованието има за цел да дава умения, но то има за цел да дава и знания. Ние Очевидно е, че ще възникнат няколко хиляди нови професии и дори не знаем какво ще бъде с тяхното съдържание. И както беше казано от колегата Рибаска, аз бих се позовал на необходимостта да се съобразяваме с факта, че средата около нас е динамична, тя се променя и не би трябвало в един момент да се окажем с устарели представи. Сега няколко думи за предучилищното образование. То е важно. Ние трябва да да направим, да направим всичко така, че онова, което се прави в образованието, да се възприема като инвестиция, не като допълнителни разходи. Сега думата има Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересната обмяна на становища. Наистина дискусията е, беше и много добра с докладчика господин Краснодевски по основните теми в този доклад. И също основната ми тема днес, на която искам да се спра, е да подчертая красотата, ако мога така да се изразя, на тази рамка, която дава приоритетните насоки за европейско сътрудничество на всички нива на образование в училищата, висшето образование, обучението по време на целия живот, формално, неформално обучение. Първата стъпка е всъщност основата, от която ще тръгнем, за да изградим съответните приоритети. И изчитам също, че е много важно, тук слушам интересни забележки, важното е да можем да кажем, че рамката, която изграждаме тук, може да отговори на основните нужди за които чух, един от проблемите явно е баланса между образованието и дали това образование е адаптирано към пазара на труда. И от друга страна, важна цел на образованието за граждани е свързано с социалното включване и предаването на общи ценности. Този доклад всъщност поставя двата приоритета на едно и също ниво и това е много важният елемент тук. Също написването на комуникето има за цел да представи всички приоритети, които а, комисията е набелязала и също това, което подписаха министрите на образованието през март тази година, след атаките в Чарли Евдо и събитията в Копенхаген, а именно да се насърчат общите ценности в образованието и а, създаването на усещане за гражданство чрез образование. И това се отразява и в доклада, който видяхме тук. И нещо друго относно инвестициите. Бихте казали най-вероятно, че се подчертава това в приоритетите. Аз искам наистина да работим заедно с банките, които представят инвестиции, за да разгледаме как точно ще се планира бюджета за образованието. Относно ранното обучение на децата, дори преди училище, това също е много важно. Имаме много доказателства за едно такова, за ролята на това качествено образование, особено при децата с увреждания или пък деца от по-уязвими среди. Също проведохме дискусия с държавите членки за изграждането на критерии, и нямаше кой знае какво желание за промяна на съществуващите такива. Знаем, че те са доста количествени и не дават ясна е, пълна картина. Но може би е време да адаптираме към по-качествени критерии и да се разгледат тези аспекти на образователната система. Е, Знам, че сигурно вече сте видели презентацията на колегите от комисията в това отношение и със сигурност вече ви е ясно за качественото, качествените приоритети. Благодаря. Благодаря, госпожо Ериксън, за това изказване, което беше много полезно за нашите дебати. Няма да повтарям нищо от това, което вече беше казано. Само две основни точки. Първо, фактът, че а, се увеличава разликата в социалните различия чрез криза и така нататък, но въпреки всичко, а, нека да напомня, че училището днес не е социалният асансьор, така да се каже, който а, тласка нагоре. Преди инвестирахме в младите поколения. Може би ще е добре да поговорим по този въпрос на европейско ниво, защото днес дори и за достъп до програмите за мобилност, неравенството, социалното неравенство също си оказва влиянието. А после обучение в граждански ценности и така нататък. Трябва да помислим и за всичко това и да отправим едно искане към държавите членки да променят образователната система и да се опитат да се доближат до партньорите си, както при инвестициите, така и при стандартите. И тъй като сега разискваме с комисията във всички тези въпроси, трябва да видим как Европейския социален фонд и структурните фондове могат да бъдат използвани за образованието. Ще говорим и по-късно по темата, но си го отбелязвам още от сега, за да не го забравим. Докладчик отново ли иска думата? Благодаря. Да, няколко думи. Благодаря за вашите коментари. Очаквам по-нататъчния дебат с вас, колеги. Определено вече се заформи интересен дебат. Прави сте, права сте госпожа. Наистина програмата е много добра. Атрактивна, привлекателна, особено когато можем да се сътрудничим и да уважаваме, да спазваме различните националности. Но въпреки разнообразието, знаем, че образователната система като цяло се базира на същите принципи. Искаме да обучим хората и да гарантираме, че те имат нужните качества, нужните умения, за да се пласират на пазар на труда. Подходът трябва да бъде прагматичен. Не трябва само да а, обучаваме физически работници, също и учени, и спортисти. Това е една от целите ни. Втората основна трябва да разгледаме какво става с а, тези, които отиват в университета. Те трябва да бъдат едни отговорни граждани. Не искаме да обучаваме конформисти. Искаме разнообразие. Искаме хора, които да имат един граждан, една гражданска смелост. И също искаме да, хората да завършват образованието си. Някои никога не са го направили. И разбира се, трябва да, си, да се замислим за идентичността на тези хора трябва да поддържаме европейският хуманизъм и европейското културно наследство. И да видим как се връзват нещата с бъдещите професии на, а, на студентите и учениците. А, така или иначе. обучението си е стойност само по себе си. И не бива да забравяме, че има и предизвикателства. Някои говорят за а, учителите, за броя на учителите, на лекторите. А, този брой спада. И всичко това е свързано и с качеството. трябва да има, да се осигури гарантирано качество в обучението и точно в това отношение трябва да сме прагматични, за да отговорим на настоящата економическа криза. Благодаря ви. И ще говорим за образованието и за напред. Благодаря. Благодаря на всички, на докладчика и докладчите Сянка. Много е важен този доклад. Обедена съм, че ще свършим чудесна работа за образованието и обучението възоснова на критериите, които представихте. Докладчика ще представи своя проект на заседанието през февруари. Ще гласуваме на 29 април. Сега преминаваме към много важна среща. Знаете, това е част от доклада, в смисъл, че е полезно да има информация непосредствено от генерална дирекция. комуникационен по наблюдението, мониторинга върху сектора на образованието и обучението. Комисията току-що публикува този документ за мониторинг и е, ще ни е интересно да чуем първите резултати е, и заключения. Първо има транснационални анализи и втор, втория том е посветен на 28-те образователни системи. И очевидно това има вътре доста данни, които ще са полезни за нашия доклад. Много съм благодарна на представителите на комисията. Тук е ръководител на отдел и на заместник ръководител на отдел. Добре дошли, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми дадахте думата, за да представят този механизъм. А последствие моята колега ще наблегне на най-важните резултати, като ще се позове на конкретни примери по страни. Виждате тук ще ви покажа някои диапозитиви, които съдържат по-конкретна информация. Целта не е да опишем европейските образователни системи, нито да анализираме същността на проблемите. Целта е просто да, от, да направим един обзор на а, пропуските грешките, за да мога и да свържеме количествените с качествените показатели, така че да можем в следствие да очертаеме е, предизвикателствата, пред които сме изправени и също времено да наблегнеме на добрите практики, а те са многобройни в отделните страни. направихме хоризонтален преглед на образованието в Европа. Разполагаме и с отделни отчети по страни, като всеки един съдържа конкретна информация в размер от 7-8 страници. Защо беше необходимо да изработим този доклад? за да разполагаме с конкретна фактология относно развитието на образованието в Европа с цел очертаване на нови а, инструменти и за да можем да е, очертаем насоките и спомогнем за обмена на добри практики между държавите членки. Тъй като една от нашите цели е да подпомагаме държавите членки, като им помогнем да се запознаят с положителни я пример на другите е, държави членки. Сега давам думата на моята колега. Благодаря, господин, пред, госпожо председател. Как казвам Селина Майер. И ако нашите публикации ви интересуват, има тук екземпляри а, в а, пред залата. Можете да разполагате с брошурите, включително и докладите под страна. Това е четвърто издание на прегледа. състои се от три части. Първата част е посветена на предизвикателствата, пред които сме изправени в областта на образованието и обечението. Второ, е, количествено описание на системите и на трето място от конкретните действия в Европейски план. В първата част ние наблягаме предимно на едно понятие, което се използва много в а, и, академичните сфери, но не и в политиката. Става дума за така наречената образователна бедност. Какво означава това? В ние включихме това понятие в а, прегледа, като с него изразяваме а, отсъствието на практически умения. А, ООИСР е направил анализ на а, положението в държ... отделните страни и е стигнал до заключението, че има твърде много млади хора, около 15 годишни, които имат много пропуски в областта на четенето, математиката, природните, точните науки. След 10 години задължително посещаване на училище. Виждате тук отразените показатели. Целта е до 2020 година този дела на младите хора, които нямат няма да притежават необходимите умения, трябва да спадне до 15%. А, тук виждате а, има един а, модел на социалната среда, от която произхождат тези млади хора, а, състоянието и проблемите които са свързани с техните семейства. Виждате, 36% от тях идват от социална среда от непривилегирована социална среда. Така че заключенията, които изличаме, е, че така наречената образователна бедност, липсата на лични умения, присъстват в всички а, социални групи. Също така отчитаме намалението на финансовите средства, насочени към образованието в отделните държави членки, като това намаление на средства не винаги съответства на демографските тенденции. Виждате, направихме анализ на тези статистически данни по страни. От една страна демографските промени в хоризонтална и вер... вертикален аспект. Виждате от страните, където средствата и бюджета са се увеличава и други, в които се намалява. Включително и държавите членки, където средствата предназначени за образование намаляват а същевременно броя на учащите се увеличава. Същевременно направили сме опит, опит за отчитане на ефективността на образованието, макар и това да е много трудно. Виждате тук едно, един график на процента напуснали ранно образователната система, как четири групи. Разделили сме учащите на четири групи А, Б, С и Д. Целта а, на нашите политики е напусналите образователната система да бъдат под 10% а, и съответната класификация е направена спрямо поставените цели, тези, които са под, тези, които са над. виждате на разликите между по полов признак, а, броят на отпадналите от оправдателна система момичета е много по-нисък от броя на а, а, момчетата също така а, виж, виждате разликите между учащите родени в съответната страна, където се извършва тяхното образование и тези, които са родени в друга страна, включително и тези, които са повтаряли даден клас прямо а, родените в а, държавата членка. А, тук виждаме едно разпределение на младите между 18 и 24 години тези, които са пристигнали в съответната държава членка мал, на възраст, която е близо до тази на задължителното образование, много по-често попадат в групата на отпадане от образователната система. И сега ще се спра на още няколко аспекти на качественото отчитане на образователните системи. Какво можем да направим? Основното и най-важното е да има повече включване, а, също така един от методите за провеждане на правилна политика и усъвършенстване подготовката на преподавателите. Знаете, че преподавателя играе ключова роля. като цяло преподавателите е, твърдат, че имат необходимост от допълнително обучение за справяне с културното разнообразие, за да могат да подпомагат ученици, които идват от друг културен хоризонт. Също така, за да могат да подпомагат децата и учениците с специални нужди. Това са някои от резултатите, които изпъкват в този преглед. Има и разбира се много други. И сега ще дам дума на, думата на колегата. И съвсем накратко няколко думи по, прим, по а, страни. Прегледа е публикуван на английски язик, но също временно имаме представяне на казусите в различните държави членки на съответния език плюс на английски. Както казах, разполагаме с а, подробно, подробна разбивка по страни за отпадналите от образователната система и начините за включване. Ето, примерно, тук сме се спряли на, на шведският пример и методите за включване на деца на бежанци. От години наред там се провежда диагностициране на положението. Виждате, тук имаме конкретни примери. И оценка на образователната политика, провеждана в Швеция. Значи Швеция е е пример за добра практика за включване. А, а тук разглеждаме образователната реформа в Италия. Госпожо председател, знаете, че става дума за един твърде амбициозен проект, като целта е справяне с предизвикателства, които, пред които е изправено обществото отдавно, а, практическото обучение в училище, свързване на образованието с професионалната заедост. Ето, виждате тук в, пък, в Франция примера се основава на е, по-широкообхватното циф образование за цифрова грамотност е, в е, френските университети. Можем да дадем и други, други примери. Но мисля, че италианската италианският пример е твърде интересен и би могъл да бъде полезен за всички. Надявам се, че с тези отделни анализи биха могли да ви да спомогнат за така едно размишля... размисъл върху бъдещето на образованието в Европа. Е, Благодаря за тази първа информация. Благодаря ви и за интереса към въпросите, които повдигнахте. Надявам се, че този мониторинг ще бъде много важен. Знаете, че ние работим по доклад за стратегията 2020. Ние обръщаме огромно внимание на тези предизвикателства и се опитваме да обсъдим, да очертаем различни подходи. Това, ще, това, което казахте, ще обогати много нашата работа. Друга тема е свързана с бедността и образованието и нарастващия риск от социално разслоение в образованието. Е, и по-конкретно разликата в качеството на образованието. Това е застъпено в е, доклада на колегата. Петра поиска думата. Благодаря. Благодаря за представеното проучване, много интересно изследване. Е, един въпрос в един от първите диапозитиви, слайдове, казвахте, статистиките за заедостта и се опитвахте да правите сравнение с нивото на дипломите, които са получени от учениците. Ако имаме диплома за средно образование, имаме шанс 59% шанс да бъдем назначени на работа. Какво става в държавите, където има така двойнствена система на образованието, като Австрия, като Германия? Това е много комплексна система на образование, теоретично и практическо. И ми се струва, че при безработицата на младежите е, там има по-добри резултати. Не, че всичко е перфектно, но със сигурност е по-добро, отколкото в южните държави в Европа. Защото тези, които остават само в класическото образование, се оказват без никаква връзка с предприятията. Предполагам, че и в Германия, и в Австрия системата е по-добра от останалите страни, поне така ние си мислим сигурно. Но тази двойствена система, теория и практика, която съществува и в други държави под една или друга форма, може всъщност да допринесе за заедостта сред младите, особено ако нямат особено високо ниво на дипломите. Именно защото по време на учебния цикъл те се по, са по-близо до реалния свят на, на работата и предприятията. Наистина ли е така? Доказва ли се това чрез статистиките? И хората, младежите, които имат такива по-низки дипломи, в подобно дуално образование са повече заети. Следващият оратор. Да, много интересно. Много интересна презентация. Чухме интересни предложения, такива каквито идваха и от нашия доклад. Имам два въпроса. Първо, по голяма, големите разлики между някои държави. Фрапиращи такива. Например, много слабите постижения в масовото образование. Ако погледне Полша, като цяло резултатите са добри, но други държави, които са близки културно и географски като Унгария, много зле. Защо? Мога да си представя каква е разликата, но все пак а, не, мога, не мога да си обясня защо, на какво мислите се дължат а, причините. Самата система на образование ли? Или има нещо друго? Другият въпрос – относно половете. Много интересен въпрос, защото когато говорим за половете тук в парламента, винаги говорим за а, проблемите на жените, на пазара, на труда и така нататък. Но в образованието имаме друг проблем, а именно лошите резултати на момчетата. Така че това се повтаря като тенденция и на университетско ниво. И там момичетата се справят по-добре от момчетата. Имаме цифри, които показват ясно тази тенденция. Също има голяма разлика между отделните държави. В някои държави има такива разлики между момчета и момичета, а в други не толкова. А такъв е случая с България също. Там има примери подобни разлики. Така че, може би, а, каква е вашата хипотеза по тази тенденция? Е, о, само ефективността на образователната система ли, организацията или нещо друго? Економическата ситуация, може би? Eh, altri? Eh, Morgano? Brevemente. Накратко. По основната тема е свързана с, с работа. Е, става мисля, че Има разликата между големите и малки предприятия и техният брой в различните страни оказа влияние и върху образователните системи. Това, което искам да попитам, в анализите, които правите, има ли паралелизъм между нивото, което се постига и спадат е, на е, спадат в неграмотността. Знаем, че възможностите се променят. Няма сигурност в зависимост е, от обучението през което е преминато и намирането на работа. Очевидно, колкото е по-нисък образователния статут, толкова са повече трудностите за намиране на работа. В кризата има хора, които отпадат от училище, и това влияе върху възможностите им за миране на работа. Това отразено ли е в вашия доклад? Благодаря. Госпожо председател, ще бъда кратък. Господин Марагал има думата. Напълно съм убеден от статистиките и доклада. Наистина много интересен доклад когато говорим за статистики, определено това е нещо, което силно ме вълнува. Европейските статистики са, са много достоверни, но не знам дали можем да кажем също за националните такива. Ако е така, възможно ли е те да бъдат съпоставени? Нямам такова усещане, като че ли винаги съпоставяме едни и същи елементи. Но нямаме винаги едни и същи променливи. И трябва да сме много предпазливи в това отношение. Исках да се спра на а, тези, които напускат училище без да са го завършили. Като видим какво става при нас в Каталуния, имам усещането, че ще бъде добре да посочим и еволюцията на економиката на държавите. Когато ние бяхме в златната ни економическа епоха, много от младежите напускаха защото а, имаше работа и съответно добри условия за назначаване на младите. А нещата се промениха сега. И видяхме, че иммигрантите се завръщат с иммигранти, които са се върнали в собствената си държава заради точно а, тази нова тенденция. Така че имаше много интереси, които са свързани а, с економическата еволюция. Зададохте въпрос за еволюцията на образованието, на обучението и различните системи образователни модели, които дават различни резултати и че има съвсем други решения, които функционират в други държави. В заключение мога да кажа, че а, когато говорим за предишния доклад, казвахме, че в Европа имаме е Еразъм, Полония, но нямахме нищо за а, средното и началното образование. Там има само ПИЗа, но това не е европейски инструмент, това е международен инструмент. И аз не се интересувам какво става в Сингапур или в Южна Корея. Искам да сравня какво става в Испания и Португалия, с Швеция, примерно и с България. И мисля, че имаме нужда от инструмент от този тип и нямаме такъв на европейско ниво. Мисля, че тук това е евентуална идея за разбиване. За да осмислим един такъв важен доклад, като този, който ни представяте. Благодаря. И аз два бързи въпроса. Първо, вие казвате, че много е важно в рамките на висшето образование да се обърне внимание на това, че 25% от висшистите, въпреки че там е, нивото на заетост е по-високо, но работят в, на длъжности, които не изискват висше образование – и онова, което предлага образователната система и потребностите на пазара, не винаги си съответстват. Може би трябва да се помисли върху това как системата на висшето образование да съответства повече на потребностите на пазара. Когато е, анализираме системата на висше образование в... И, има доста голям брой такива случаи. Второто, по онези, които напускат преждевременно училище, вие отбелязахте, че има двойна бедност, образователна бедност, но също така и нарастващо социално разслоение. И тук има една двойна пропуст, и е интересно, с оглед на казаното от господин Краснодепски, момичетата като че ли присъстват в по-малка степен, както сред преждевременно напусналите училище, така и сред броя на вишистите. Може би това не е свързано с, с системите, а с, с с готовността на момичета да положат повече усилия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички въпроси. Чухме доста такива. Ще се опитам да ги групирам. И така, въпросът за тази двойна система, редуване на училище и на теория и практика, колкото по-високо е нивото на образование, толкова по-лесен е достъпа до пазара на труда. А тези лица, които а, имат диплома от висше образование, всъщност има по-добри резултати като цяло. Там, където е, има развито професионално образование, има наистина по-лесен достъп до заетостта за младите с по-малко дипломи. Това го виждаме и в Австрия, и в Германия. Използваме данните за успеха за намиране на работа на дипломираните и а, съпоставяме с образователния модел. А, като следим това развитие в продължение на 10 или 20 години, се виждат а, нуждите от реформа. Много е важно да има добро качество на образованието, но при младежите в Австрия, в Германия е трудно да се накарат младежите да а, се включат в тази система на редуващо се образование. По въпроса на господин Краснодевски. Възползваме се от един процес на реформи, който е започнал отдавна в Полша, примерно. Няма такава в Унгария. Има също и разлика между социо-економическото ниво на различните държави. Проблемът като че ли е по-малък в Полша спрямо Унгария. Питах се ми какви са разликите между тези държави, но в Полша през 2000-та година, в началото на 2000-та, се наблегна повече на базови, базовите познания и, и се тестваха също и а, компетенциите в, при обучението на обучителите. А сега разпределението по полове. А, и госпожа председателката да го спомена. Да, учениците се сблъскват с повече проблеми отколкото ученичките. Но при пазара на труда ситуацията се променя. Това като че ли не е свързано с образователната система. Жените са по-успешни в образованието, а после имат повече проблеми с намирането на работа. Трябва да разгледаме разбира се, какви са проблемите на младежите, на момчетата в образованието. В отговор на господин Моргана, ако правилно признавам името му, когато младежите са на пазара на труда, какви са възможностите за продължително обучение, за допълнително обучение. Колегата говори за ситуацията в Испания с а, строителството, с ниско квалифицираните работни места. А, това са сектори, които са привличали на времето младежите, зарязали училище и последиците с а, тези хора. Испания се опитва да развие нов тип, нов модел ръст, с економически ръст. Тъй като системата им се оказа неустойчива в дългосрочен план. Използваме статистики. Господин Марагал използва също и говори за тях. Статистики на ОСР, но а, ние използваме данните за европейските държави в тях. Ползваме също данните на Евростат и ако имаме повече национални данни, това ще е добре дошло. Но основното идва от европейската система. И сега относно липсата на равновесие, броят на дипломиралите се във висшето образование се е увеличил значително. Може би в някои държави, доколкото си спомням, повече с малък брой такива, но като цяло брой се увеличава, а но качеството е проблем. Трябва да осигурим качество, защото количеството вече е на лице. Това не е проблем. Всъщност е, нямам какво особено да добавя. Ние показваме нивото на заетост е, в зависимост от образователното ниво. Има разлика. Знаем, че наличието на висше образование води до по-високи шансове за заетост. Но се виждаме една тенденция. Нивото на заетост се увеличи сред лицата със средно образование, но не се увеличава този процент за лицата с висше образование. Може би това е свързано с някои характеристики на висше образование в някои страни. Например, проблемите, очертани от испанския колега. Така че, когато говорим за преждевременното напускане на училище, 60% от те напусналите са безработни или не са активни. Така че проблемът е сериозен. Ето защо ние смятаме, че е, е по-редно младежите да останат в училище и да получат някаква квалификация. Аз е, отдавна, аз е, работих дълго години в Евростат и сме разгледали големи масиви от данни, предоставени от ОИСР, и, от, ОИСР, от Евростат. Работим и с по-качествена информация и се опитваме да анализираме кога ден данните са надежни, кога не, така че обръщаме внимание на тези фактори. Thank you so much. Grazie davvero. Questo contributo. Благодаря. Това вашето участие е много важно. Очевидно ние имаме нужда от високо качество на данните. Благодаря. Това, което представихте, е, ще бъде много полезно за нашия доклад. Разчитаме на, вашето, на вашата помощ. Приключваме с тази част от нашата среща и много се радваме да приветстваме с е, добре е дошъл генералния директор на Генерална дирекция комуникация, господин Тимо Песонен, който прие нашата покана. Помните, че ком, ком, правомощията за политиката на образование и на Комисията по парламента ние смятаме, че е много важно с оглед на всички ангажименти пред комисията и парламента и съюза в своята цялост е да имаме информация за, за стратегията за комуникация за политиката и проекти за комуникация в взаимодействие с други подобни служби в държавите членки в период на криза. Това е, това е не само економическа криза, но и криза в културата. Не е лесно да водим диалог с различни служби. Гражданите не винаги са наясно, с, значението на Европейския съюз. Мисля, че има нужда да се подобрят способностите за комуникация чрез новите медии. Европейската комисия промени и сектора комуникация Евронет, Евронюс с на генерална дирекция Конект, генерална дирекция Образование и култура. Следват а, други програми. Ясно е, че подходът а, не може да не бъде интегриран. Много очакваме да чуем е, информацията от вас, защото тази тема става все по-стратегическа. И комисията, и парламента ще е, очевидно залагат много на добра комуникационна дейност в държавите членки по въпроса за фонда за стратегически инициативи. с присъствието на парламентаристи, на отговорни лица в държавите членки, ще се създаде един стил на комуникация, който да не е еднопосочен, който да включва много повече заинтересовани лица. Всеки един от нас е субект на информация, но и обект. Благодаря, че сте тук и ви давам думата за 10 минути. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за поканата. За мен е чест да я приема. Искам да ви благодаря за подкрепата. Още преди аз да дойда в тази генерална дирекция, вие винаги сте работили заедно с нас. Това е важно, защото комуникационните дейности са унези, на които съветът много често се позовава. Бих искал да хвърля един по-широк поглед върху нашето сътрудничество, не само в областта на не само от бюджетна гледна точка, да представя приоритетите, инструментите, но и да кажа как биха могли да се засилят взаимодействията между двете институции. Председателката вече спомена промените в комисията. Ние вече не отговаряме за Евронюс и за финансирането на Евронюс. нито програмата Европа на гражданите. Заедно с това ние искаме да си сътрудничим с колегите в другите генерални дирекции. Сега ние сме напряко подчинение на председателя Юнкер, генералния секретар и правната служба. Нашият акцент е предимно върху 10 приоритети. Политическите приоритети на Европейската комисия, утвърдени от парламента и Европейския съюз, е договор, взаимодействието, което и отношенията, които председателя Юкер сключи с е, двете институции. Това е нашият акцент – и както каза и председателката, приоритета за инвестиции в е, интерес на заетости работни места са в допълнение към другите приоритети. Често се чува, че е, тази комисия има политически характер. Нямаме предвид, че това е че е, тук имаме предвид само изборния характер, а именно по-конкретно обръщаме внимание на въпросите, които имат значение за гражданите. Първото послание на председателя Юнкер е, че ние трябва да, е, да умеем да водим диалог с гражданите. Трябва да кажа, че направихме реформа в някои служби, направихме промени в институцията на говорителите, намали се броя на говорителите и тази служба сега е по-ефективна като бивш говорител мога да кажа, че тази функция сега се изпълнява много добре. Когато казваме, че трябва да взаимодействаме с гражданите, това е нещо, което се чува всеки ден. Ние споделяме тази идея. Мисля, че трябва да помним откъде идваме, какъв е происхода на европейския проект, как е, се разрасна Съюза през годините. Също така не бива да забравяме основните ценности, които са в основата на договора и хартата на основни права. Ето тук идва комуникацията. Как да представим всичко това на нашите съграждани? В началото на мандата си председателят Юнкер попита, попомоли всеки комисар да посещава страната по-чест, да бъде по-активен, да разговаря с гражданите. Има разлика. Комисарите са все по-често на място, не само в страните, в своите страни, но и в цяла Европа, в целия регион. И трябва да използваме това, трябва да използваме всяка възможност комисарите да разговарят с гражданите. И тук стигаме до сътрудничеството с парламента. Този въпрос беше обсъден преди няколко седмици. Председател като участва на специално заседание, заедно с госпожа Магинес, госпожа е, Гиом и господин е, Катайнен е, среща посветена на комуникационната дейност за новия инвестиционен план, тъй като това е основен приоритет на комисията, а и на парламента. Ние, иска, ние искаме да отворим диалога с чиновете на парламента, да поканим, да каним парламента на проявите, на, на лансирането на нови проекти. И, и има действително голям потенциал за взаимодействие между нашите институции. този диалог с гражданите постигна успех тази година. Тази година проведахме 55 прояви. Бяха предадени цяло или частично по интернет. Един, една среща беше в Милано при откриването на изложението. Там беше председателя Шулц, заместник председателя Могерини Имаше и други прояви, на които участваха депутати. Може би помните, самият председател Юнкер участва в диалог в Бозар, в Брюксел. Това беше точно след атентатите в Париж. В момент, в който а, нивото на а, опасност беше повишено на максимално в Брюксел. Една много важна инициатива е обратно в училище. Това е един от нашите водещи инициативи. Миналата седмица участваха представители на комисията, на парламента, служители, които посетиха своите училища и се срещнаха с 62 000 ученици и господин Малинов участва. И искам да ви насърча всички да правите това. Знам, че посещавате усилия, но трябва да предприемем някаква институционална дейност. Друга дейност са културните събития, заедно с информационните служби на парламента се организират от дни на отворените врати и тогава се провеждат различни културни дейности. Споменах представителството. Не искам да говоря твърде подробно по този въпрос, но ключовия партньор за парламента на място, разбира се, ние сме тук, на ваше разположение, но ръководителите на представителства им е възложено да взаимодействат максимално тясно с новите служби на парламента. Една от, основ, един от, една от, от основните канали са социалните медии. Резултатите не закъсняват. Надяваме се те да продължат да се подобряват. Сега, по комуникационната среща във връзка с инвестиционния план, проведахме срещи, подготвяме срещи за до година. Вод, организирани са дискусии за бъдещето на, на економически и съюз. Обсъдиха се и други теми. И накрая, госпожо председател, тази първа среща показва, че между нас има много общи е, цели. Мож, би трябвало да развиваме това взаимодействие без някакви формални е, взаимоотношения. Нека да работим заедно в държавите членки. Разчитам на вашата подкрепа за повече активност на различни прояви държавите членки. Благодаря. Благодаря и аз казва председателката. Благодаря за тези думи. Знам, че парламентаристите участват във вашите прояви на национално ниво. Сега ще дам думата на колегите. Думата е, има заместник председателката Суидрова. Благодаря. Мога да потвърдя, че сътрудничеството между представителите на Европейската комисия и Европейския парламент върви добре. В Чешката република имаше няколко съвместни дейности. Аз участвах в някои от тях. Една от общите прояви или поне както аз виждам съвместните инициативи между парламента и Европейската комисия, би трябвало да е филмовата награда Люкс. От следващата година това трябва да бъде съвместна дейност на парламента и комисията. чудеса се дали имате допълнителна информация, дали това ще се случи бихме искали Европейския парламент да продължи да играе важна роля. Защото това е един от каналите за е, диалог с гражданите. Заповядайте, Сабин. Благодаря. Благодаря за това, че дойдохте днес на нашето заседание и че представихте вашите виждания за начина на комунициране. Но давно обсъждаме този, тази тема тук в нашата комисия. Но об, обикновено има много добри идеи, но някакси те не стигат до нашите съграждани, до до всеки един европейски гражданин, като че ли нещата стигат до онези, които се интересуват, но как бихме могли да информираме по-широко нашите граждани за това, което прави Европейския съюз, за тяхното ежедневие. Това не, някак си не попада в вестниците, така че целта е да намериме някакъв начин, да стигнем дори до тези, които не се интересуват активно от а, Европейския съюз и да им обясним какво правиме за тях. Като че ли Европейската комисия не е намерила още начин да достигне до всеки един гражданин, като че ли успяваме да да достигнем и да заинтересоваме само онези, които имат пряко отношение към нашата дейност. Пейнвоха durchgeführt wurde. Äh, da frage ich mich dann wirklich, Така че аз съм. Аз не, не, не знам дали наистина има а, им, им, им, има има начин да достигнем и до нези, които са безразлични. Да, не ние като че ли успяваме да комуникираме предимно с еврофилите. Благодаря. Господин Краснодепски. И моя въпрос е подобен. Всички имаме чувството, че от една страна европейските институции правят големи очи, усилия, публикуват много ам, брошури, някакси излизат с много информация за извършеното е си това не достига до обикновения гражданин. Струва ми се, че това е един голям проблем. И бих искал да знам как възнамерявате да се справите с този проблем, защото голяма част от европейските граждани са скептично настроени прямо Европейския съюз. Нека да, да спомена само случилото се вчера във Франция по време на изборите. А пък и някои имат чувството, че дори тук че някакси и, и тук има някакво разделение. Понякога А, докладчици, сянка и други хора, с които и депутати, които имат по-друго мнение, не биват канени на някои избирки и така нататък. Така ли е начина да да изслушаме разнообразните мнения. Трудно ми се, че това, това е и проблем, когато имаме желание да достигнем до гражданите. И Има въпроси, имаше много, включително и за люксликс и така нататък. И като че хората просто нямат възможност да, изразят своето мнение и да покажат какво мислят. Така че мисля, че трябва да се помисли по този въпрос. Не смятах да взема думата, но искам да реагирам на казаното от преждоговорящите. И така аз исках да се изкажа така в същия смисъл. И аз а, виждам, нали, че най- най- най- най-вече нашите връзки а, са по линия на бюджета или като че ли най- най-текните връзки са с комисията по бюджета, но а, Като че ли има ня, някакси те, тези, които нямат, а, които, които са евроскептици, така някак си дават една а, отрицателна картина на Европейския съюз в своята страна и, и обратното. Така че какво мислите, господин директор? Има, има някакво, като че ли няма някакво противоречие. Европейският съюз не успява някакси да да покаже какво прави за е, европейския гражданин и къде, как работи за европейския интерес, за интереса на всеки един. Защото в крайна сметка тук не става дума само за а, сбор от различни дейности без точно, предназ... точно предназначение. доколко европейските граждани, примерно, се, се интересуват от а, данъчните обеждища, от това какви данъчни постановления се ам, се постигат между дадени страни и големи фирми, като че ли понякога цел, целта е да скриеме някои проблеми, някои е, така не, неблаго, неблаговидни а, е, събития в Европейският а, е, съюз, вместо да имаме наистина един а, е, по-тесен контакт с гражданите. Вярно е, че и економическата криза и проблемите, с които се сблъскваме, доведаха до някакво отчуждаване от Европейския съюз, но като че ли просто Европейския съюз няма а, комуникационна стратегия, да няма, не, няма методи за да се самоизтъкне, да се покаже. Моргано и след това ще господин Моргано и след това приключваме. Giustamente на профундименто ке кондивидо. И аз нямах намерение да се изкажа, но много колеги ме провокираха. Много голяма част от дейността, която се извършва в Европа, остава в сянка и непозната националните информационни органи като че ли се стремят да представят своите действия. Има и не винаги не се осъзнава факта, че голяма част от дейността националните парламенти е свързана с решенията в този парламент. Аз имам впечатлението, че ако в рамките на комуникацията не започнем да правим така, че гражданите да са наясно с решенията, които се взимат. Какви са положителните или отрицателните последици това е задължително, защото е, гражданинът е, няма да е няма да обръща онова внимание, което е необходимо за демокрацията. Благодаря. И аз искам е, да задам няколко по-стратегически въпроса. Знаем, че задълженията на комуникационната дейност на комисията е свързана с това, че комисията е пазител на договорите. И тази дейност има за цел да осигури видимост на Европейския съюз. Е, много е важно и какъв образ се създава за Европейския съюз и с какви инструменти и така. Какви приоритети са заложени, е, разбира се, основните приоритети са ясни, плана Юнкер, но има и други дейности – Например, самата идентичност на Съюза, неговата необходимост. От една страна, голяма част от законите на държавите членки са свързани с европейските закони, а от друга страна се казва, че Европейски съюз не прави нищо. От друга страна има разочарование, отчуждение от Европа. И моят въпрос е първо. Комисията в, какви, в каква посока ще върви а, от като а, страт, комуникационна стратегия през следващите меси. Какви цели си поставя? Едно време се правеха и кампании за това колко би струвало, ако няма Европа. Трябва да се каже ясно колко по-трудни биха станали нещата, ако не съществува Европа. По-нататък, фондовете за комуникация има ли специални бюджетни средства за комуникация? преди няколко месеца, когато комисарите се срещаха с гражданите в държавите членки, там имаше представители на изпълнителната власт, а не толкова на парламента. Може би това е въпрос на взаимодействие между генералните дирекции за комуникации, между комисията, парламента може би ще бъде важно да се очертаят силните и слабите страни на комуникационните стратегии и инструментите. Казахте, че Генерална дирекция Конект се занимава с Евронюс и Евронет. С какви инструменти разполага Генерална дирекция информация, е, комуникация. Малко сложни въпроси, но те са в сърцевината на дейността на нашата парламентарна комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, уважаеми дами и господа депутати. Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси. Първо на госпожа Сорява по наградата Люкса Ами, това, това тя да стане съвместна инициатива. Сега, а, мога да ви отговоря, че за съжаление не зависи от мене, а зависи от колегите, които бяха тук преди малко. Но разбира се, аз ще разговарям с а, колегата, но за съжаление не аз отговарям за а, тази област и нямам правомощията да взема решение. Сега, по въпросите на госпожа Рейен. Ами, мисля, че вие зададахте наистина най-важния, основния въпрос. Ще се опитам а, да ви отговоря, защото всъщност в 10 минути успях така набързо да ви опиша нашата дейно, дейност, но нашите представители по места работят а, към информационните центрове. А, те насър... насърчаваме ги да, да водат по а, задълбочен диалог с гражданите, да, да водат такъв диалог ежедневно. Те са около 700. А, а и колегите от Комитета на регионите също участват в тази комуникационна стратегия. Сега, посланието, дали посланието стига до, до гражданите? Да, наистина има едно чувство така на неудовлетвореност Знаете, че излизаме с предложения, след това парламента приема, след това съвета. Но, знаете ли, гражданите понякога са така объркани. Сега те не могат да разберат една страна и е, комисията излиза с някакво предложение и после не знаят какво става парламента ще променя ли, ще внася ли изменени. Всичко това тези между институционни а, от, отношения някакси не стават ясни на гражданите на, госпожа, на господин Краснодевски как отговаряме ние на евроскептиците. Ами ние не се страхуваме от евроскептиците и напротив, ние бихме искали да разговаряме с тях доколкото те искат да разговарят с нас, ние сме готови да им обясниме нашите цели, нашите методи. В крайна сметка, че Светът не е черно-бял и гражданите мисля, че осъзнават това. Но разбира се, държавите членки трябва да правят до известна степен е, своята реклама и да обясняват, защото решенията в Брюксел се взимат от комисията, парламента и съвета т.е. държавите членки, включително правителствата на тези държави членки. По, на въпроса на господин Маргал и данъчните убежища, да, ние не избягваме обсъждането на този проблем. Знаете, че излезахме много бързо с пакет а, и работехме по така по комуникирането на този пакет, но прав сте, че някои от нашите политики трябва да бъдат по-подробно обяснени на гражданите. Ние трябва да им обясним какви са последиците, какви са целите и Понякога дори езика, който използваме, е малко непрозрачен. Нека, нека бъдем а, откровенни. Тук излизаме с едно предложение. След това то се е, превежда на съответния език на държавата членка. Много често а, първоначалното предложение е формулирано на един технологичен език. Вие като политики знаят, политици знаете, че, а, е, че, че хор, на хората трябва да се говори на достъпен, разбираем език. Понякога нещата, които идват Брексел, са недостъпни. И, и нещата не са предназначени само за технократите. И, госпожо председател, вие споменахте и за младите. Сега за младите има инициативи, включително инициативата да се върнем в училище, помощ за обучаване на преподавателите, летните университети. Да, опитваме се, но разбира се, всичко това не е достатъчно. Да, трябва и медиите да се включат Имаме, така, побелязваме доста добри резултати по Twitter, по а, другите социални мрежи. А, защото младите хора трябва, разбира се, да, да, да разберат какво конкретно можем да направим за всеки един от тях. Сега, колкото за а, бюджета, да, две програми бяха а, бяха закрити, така че по принцип няма намаляване на бюджета, благодарение на вашата, вашата подкрепа. Но от друга страна събираме и средства, които идват от други генерални дирекции с, с, с цел комуникиране на, наши, на приоритетите, включително на плана Юнкър. Но Знаете ли, не, не. Парите не могат да решат всички проблеми. Парите могат да помогнат, но необходима е политическа воля. За това благодаря, госпожо председател. Благодаря и за в бъдеще ще продължим нашия диалог. Разчитаме на вас за по-добро сътрудничество между вашата генерална дирекция и Европейския парламент по тези теми. Gracias. Allora. Also, eh, ура, eh... Сега с eh, колегите от eh, парламентарната комисия. А преди да си тръгнат всички, искам да кажа, че следваща среща е на 11 януари. И това е последната среща преди коледа и искам да ви пожелая всичко най-хубаво на вас, на вашите семейства, на колегите, политическите съветници, секретарията и на всички присъстващи. Работихме много добре тази година. Благодаря за усилията. Мисля, че дадахме важен принос по всички теми, по които работихме и приключваме годината с още по-ясното съзнание, че инвестициите в културата са изключително важни и те трябва да се увеличат. Предстои ни много натоварена година. Благодаря. Пожелавам ви всичко най-хубаво за празниците. Сега ще помоля координаторите да останат в залата. Ще помоля унези, които трябва да напуснат залата, да го направят максимално бързо. Извинявайте, малко сме закъснели. Със 7 минути, не то, не кой знае колко, все пак. Survival координатор! Two. How many? Three? Колко координатори останаха? Трима. And five. Okay. Five coordinators and... Uh,